комисията за положението в Унгария. Добре дошли на министър-председателя на Унгария, господин Виктор Орбан. Добре дошъл, господин министър-председател. Уважаеми дами и господа, нека накратко да ви запозная с начина, по който смятам да прочете заседанието. съответствие с правилата ще дам думата първо на съвета и комисията, за да направят своите изявления за положението в Унгария. След това ще дам думата на председателите, респективно на записаните говорители на политическите групи. Така ще направим един първи кръг. След това ще дам думата на господин Орбан. да направи изказване в рамките на нашия дебат. След това, дами и господа, продължаваме по обичайния начин. Договорих се с господин Орбан ако желая да вземе думата в края на дебата, в зависимост от това как протича той, той ще ми даде знак и ще му дам думата отново, след което обаче ще трябва отново да дам думата и на председателите на политически групи по интервенцията на господин Орбан, ако той пожелая да направи такава. Така че правилата си остават по познатия начин. Накрая отново ще има процедура по спонтанни изказвания. Всичко е както обикновено. Започваме с изявление на съвета. Думата има министър Калнина Лукашевица. Заповядайте.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 на а, общи стойности. Тези основни стойности са изложени в договорите и отразени в хартата за основните права на Европейския съюз. Тези права, свободи и принципи са също така заложени в Европейската конвенция за правата на човека, на която са подписали всички европейски страни. В това отношение всички институции имат да играят своята роля в защита на договорите. Парламентът е, също има своята важна е, и ценна роля, е, не на последно място, като привлича вниманието на комисията и на съвета към конкретни ситуации. Тъй като сме плуралистична демокрация, парламентът винаги защитава опазването на демократичните ценности. И съветът е, много цени вашето становище. Както знаете, съветът не е обсъждал положението в Унгария. Нито пък е, има позиция по този въпрос, по който да се е споразумял. Искам обаче да ви припомня, че председателството и съветът като цяло е, придават много голямо значение на това основните ценности на Съюза да бъдат зачитани в целия Съюз, във всички политики. Толерантност и многообразие. Това е най-ефективният начин да отговорим на предизвикателствата за човешките права и основните свободи. Господин председател, почитаеми дами и господа, също времено искам да изразя нашата благодарност към парламентът, за това, че даде възможност на унгарските власти, като заинтересована, пряко заинтересована страна, да вземат участие в този дебат. Председателството също така е благодарно на унгарските власти за тяхното присъствие тук. Господин председател Шулц, първи заместник председател Тимерманс, господин министър председател, почитаеми дами и господа, на този етап няма да кажа нищо повече. Съветът много внимателно ще проследи този дебат и ще си вземе бележка от изразените тук мнения. Благодаря. Благодаря, госпожо Канина. Думата има заместник председателят на комисията, господин Тимерман. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейският парламент, че включи тази тема в дневния си ред. Някои от последните събития в Унгария са повод за сериозна загриженост. Първо, да кажа за дебатът, подет от министър-председателят Орбан, за възстановяването на смъртното наказание. Ние много ясно се изказва по този въпрос и това е ясна позиция на Европейския съюз. Втори член от хартата на основните права изрично забранява някой, който иде да бъде осъждан на смърт и екзекутиран. Освен това, Европейският съд за правата на човека отсъди, че смъртното наказание нарушава Европейската конвенция за правата на човека. Премахването на смъртното наказание е условие за участие в съвета на Европа, пък и в Европейския съюз. Това е част от нашите общи ценности. Колкото до Европейската комисия, няма никакво съмнение, че възстановяването на смъртното наказание противоречи на основните стойности на Европейския съюз. Възстановяването на смъртно наказание страна членка ще предизвика прилагане на седми член от договора на Европейския съюз. Механизмът на седми член се отнася до ценностите, разписани във втори член, включително човешкото достоинство и зачитане на правата на човека. Както знаете, Договорите не предвиждат суспендиране или изключване на страна членка от Европейския съюз, но седми член предвижда е, широки механизми от санкции, за да се гарантира спазването на основните е, ценности, е, включени във втори член. Сега да кажа по-конкретно за положението в Унгария председателят Юнкер заяви, че министър-председателят Орбан трябва ясно да заяви, че няма намерение да възстановява смъртното наказание. Ще бъде ли, ако това е неговото намерение, значи, че ще има битка. Комисията също така обаче разбира, че унгарското правителство няма конкретни планове за възстановяване на смъртното наказание и че министр-председателят Орбан е уверил вас, господин Шулс, че унгарското правителство ще зачита всички европейски договори и европейското законодателство. Позовавам се на пресрелиза, който сте предал на господин Шулц. Обаче, ако унгарското правителство иска да приеме стъпки за възстановяване на смъртното наказание, искам да подчертая, че комисията незабавно ще използва всички средства на нейно разположение, за да гарантира, защото Унгария, както и която и да е друга страна членка, спазва своите задължения като член на Европейския съюз, задължения разписани във втори член. Няма да се колебаем нито секунда в, в, в, подобен, при подобен случай. Да, публичните консултации по отношение на емиграцията, които се водят в Унгария. Ще кажа следното. Общо взето комисията смята, че публичните консултации могат да бъдат важен инструмент на управлението и на публичните власти за разработване на политика в подкрепа на нуждите на населението на съответните страни. Но, подчертавам отново това, което казах и по-рано. Публични, публични консултации въз основа на подвеждащи, навеждащи въпроси, предразсъдъци не могат да бъдат развезани като честна и обективна база за проектиране на нова политика. Свързване на иммиграцията с тероризма, за представянето на емигрантите като заплаха за работата на хората е нещо, което не само е, не е вярно, а, но е и злостно не може и не бива да затваряме очите си пред сериозните предизвикателства, които създава емиграцията в нашите общества. Но като не си затваряме очите, не трябва в никакъв случай да забравяме нашите основни ценности и да се стремим към едно плуралистично, многообразно общество, в което се зачитат достоинството и правата на всеки негов член ние ще отговорим а, заедно на сегашните предизвикателства чрез солидарност и искрено сътрудничество. Нуждаем се от политически водачи, които са готови да разясняват нашата политика на гражданите по открит, честен и балансиран начин и които твърдо ще защитават общите европейски ценности. Само по този начин можем да вървим напред заедно. Комисията ще продължи да следи внимателно положението в Унгария. Благодаря на Европейският парламент за неговата неослабваща подкрепа в тази наша дейност. Благодаря. Благодаря, господин Тимерманс. От името на НП, господин Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми гости, уважаеми колеги, първо искам да благодаря за присъствието на Виктор Орбан. За присъствието му показва воля за разговор с нас и уважение пред Европейския парламент. Благодаря. Ние Политическата група на НП още преди година поискахме да се говори за скандалните събития в Румъния, когато стотици хиляди не можаха да участват в изборите, тогава лявата част на залата каза, че това не бил важен въпрос за Европа и нямало нужда да го обсъждаме. А за пети път в присъствието на Виктор Орган обсъждаме Унгария, т.е. готови да дискутират смения от НП. А лявата страна очевидно няма очи за много събития в Европа. Днес, когато говорим за Европа, се сещам за по-различни неща от това, което обсъждаме в момента. Например, ръст 2,8% економически локомотив на Европа е Унгария. Най много по-ниска безработица от други държави с леви правителства в Европа. Също се сещам, че от 2010 година Виктор Орбан е преизбиран от своите избиратели. За последните европейски избори Фидес получиха 51%. Очевидно, това не се нрави на лявата част на залата. Толкова за положението в Унгария, а сега за проблемите. Говорим за смъртното наказание. Ние от НП смятаме, че е едно от цивилизационните завоевания на континента, че е забранено смъртното наказание на нашия континент. Това е завоевание като демокрацията. Затова смятаме, че дебат за смъртното наказание е вреден за нас като Европейски съюз, просто защото никой не говори за връщане на това наказание. Благодаря на Виктор Орбан, че не предприема нищо в тази насока. Бихме навредили на Европа само, ако го направим. На второ място гражданското участие, гражданското общество. Виждате, че за трети път гражданите избират партията на Виктор Орбан. Взимам повод от господин Тимерманс. Господин премьер-министр, нека да не формулираме въпросите си с вие в Брюксел и ние у нас. А, имам, те много са взривоопасни такива начини на изразяване и не ми харесват. И отново се обръщам към лявата част на залата. Можем да спорим за формулировките, но по същество това, за което говори Виктор Орбан, трябва да обсъждаме. Например, ре, това, че реадмисията на кандидати за обежище в Европа не работи. Има милиони отхвърлени молби за обежище, а всъщност хората си седят в Европа. Много е прав Виктор Орбан, че повдига този въпрос. Също е прав, като казва, че държави, с които се водят преговори за присъединяване, е, всъщност излъчват най-много е, бежанци в Западна Европа. У нас в Бавария, например, един от най-големите лагери е от такава държава. Уважаеми приятели, уважаеми колеги, трябва непременно да обсъждаме тези е, въпроси, но по същество и да изслушаме какво казва Виктор Орбан. Благодаря. <clears throat> От името на социал-демократите думата има Джани Питела. Благодаря, господин председател. Националното допитвано не е за иммиграцията и тероризма, сякаш тези две неща са взаимно свързани. Споменаването на смъртно наказание като възпираща мярка. Посегателството а, върху ценностите на либералната демокрация са само след някои от нещата, които напомни а, господин заместник председателя на комисията Тимърмас. И не е нужно да добавяме каквото и да било. А, всичко това сме чули напоследък от устата на самия господин Орбан. И нека стане ясно, не че министър-председателят Орбан не ни допада, не че сме при членове на, на различни политически семейства. Тук не става въпрос за някакво политиканство. Нито се опитваме да проповядваме морал на когото и да било. Става дума единствено за това, че с тези свои публични изявления министър-председателят Орбан отиде твърде далеч и на вниманието на господин Вебер бих казал, че не можеш да обвиняваш други, принадлежащи към други политически семейства и по този начин да смяташ, че си реализирал отговорността си. Нали, аз не обсъждам въпроса, че господин Орбан а, се числи към а, политическото семейство на НП, към което, прочем, храня истинско уважение. Става въпрос за ценностите, на които се основава Европейския съюз, поради което ние ще бъдем все така бдителни. На нас ли се струва, че същината на проблема в Унгария се свежда не до посегателство срещу демокрацията, такава каквато я познаваме, а до изпразването на демокрацията от съдържание. По, е, получава се е, обстановка, в която е, думи като демокрация и свобода се лишават от своето съдържание, превръщат се в празен звук. И а, целият политически дебат а, придобива известен а, водевилен характер, а, което пък а, повишава а, популярността на различни екстремистки сили, крайно десни, фашистки и това именно не би следвало да подценяваме. Съвсем наскоро бяха отправени смъртни заплахи към а, а, активисти на, на движението на хомосексуалните в Будапеща и аз вземам повод тук да, да изразя солидарност. Но на мен ми се струва, че тук става въпрос за масово отвличане на вниманието. С всички тези изявления целта на правителството в Унгария е да отклони вниманието на избирателите от сериозните економически и социални проблеми е, на страната. В заключение, аз е, храня обич към унгарския народ. Е, като италянец помня когато министър-председателят със своите изявления, министър-председателят на Италия, очевидно потрони доверието в моята страна. Е, господин Орбан, не допускайте е, това да стане и с Унгария. В край на краищата не бива да се прави всичко за едните политически гласове по време на изборите. Уважаеми дами и господа, налага се да ви се извиня. Току-що пропуснах да видя, че колега иска да зададе допълнителен въпрос на господин Вебер. Мисля да го допусна, но съм длъжен да ви попитам дали да му дам възможност да отговори на този въпрос. Заповядайте. Э, господин Вебер, вие сте е, е, е, председател на най-голямата политическа група в Европейския парламент. Искам да ви питам какво мислите за следващото изречение. Европа не съществува. Има една объркана система от институции, наречена Европейски съюз, а това не, става, не е някаква общност на ценностите. И това изказване не е от някакви крайни екстремисти, това е изказване един от лидерите на Фидес. Какво мислите? Наистина ли в такава объркана институция работите вие, господин Вебер? Не мога да разбера какво ме питате. В Европа, за съжаление, се чуват много такива гласове, включително и в социалистическата група и в други политически семейства в Европа. Това, което обсъждаме в момента е отношението към Унгария. А, колкото до Унгария, а, тя е една от страните, които могат да послужат за пример в економическо отношение. Е една от страните, чието граждани са доволни очевидно от правителството си, защото нямаше да го подкрепят на последните избори, ако не беше така. Äh, И сега вече, за да бъдат справедливи нещата, господин Питела, госпожа Галпелц поиска да ви зададе допълнителен въпрос. Допускам, че искате да отговорите. Господин председател, не, нямах намерение да задавам въпрос на господин Питела, но сега се така, изкуших. Всъщност е бил колегата Гал, но на мен ми предадоха, че е госпожа Гал Пелц. Добре, сега ви се дава думата, продължете си изказването и се разберете с колегите от политическата си група. Продължавайте. Е, Благодаря, господин председател. Продължавам това, което бях почнал да казвам. Значи, сега нещата малко се объркаха и осложниха. Господин Питела, какво мислите за изказването на господин Тимерманс, който на практика ни заплаши? заплаши. Той каза, че ще, че ще приложи член 7. Ако кажете ми дали сте съгласни с мен, аз не знам вече къде се намирам. Говорим за смъртно наказание, но табу ли е тази тема? Говорим за проблемите на иммиграцията. Табу ли тема ли е иммиграцията? А в такъв случай, за какво може да говорим? Дайте ни списък на табутата, за които не може да се говори. Уважаеми колеги, господин Тимърман е е, мой приятел, аз го уважавам дълбоко и смятам, че не бива да разводняваме дискусията. Разбира се, че можем да говорим за миграцията. Кога не сме го правили, никога не сме били на едно и също мнение, но сме обсъждали нещата, защото става въпрос за основни ценности на Европейския съюз. Сега за смъртното наказание, отмяната или невъвеждането на смъртно наказание е част от тези седности. Ако гражданите по улиците в дадена държава говорят, че е, ръководителят на пред правителството им иска да връща смъртното наказание, това не може да не ни тревожи. защото всъщност това е пред, е, един ръководител на една от 28-те държави членки. Председателят, нека да се разберем за едно когато заместник председателят на Европейската комисия казва, че има нарушение на член 2 от договора, това не е заплаха, а констатация. Така че не мога да приема това, което каза госпожа Галпел. Сега от името на Европа на е, реформаторите и консерваторите. Uh, uh, господин председател, господин заместник председател на комисията, господин премиер като държави членки на Европейския съюз, ние е, сме приели основни демократични принципи и права. Членовете на този парламент, разбира се, имат право да изповядват най-различни мнения, политически и идеологически. Парламентът е средище за дебат, за търсене и понякога за намиране на решения. Но когато парламентът се превърне в съд, съдебен състав и екзекутор на онези, които не мислят като него, то дебатът, колкото и да твърдите, че става дума за основните права и свободи или за спазването на а, учредителните договори, не можем да променим факта, че тук левицата в парламента се опитва е, да отправя нови нападки към е, десницата, просто защото е, разговорът, който един държавен или правителствен ръководител води със своите съграждани, избрали го на власт, не им допада. И защо питам аз, парламентът винаги трябва да представя своята аргументация в дух конфронтационен на една или друга от държавите членки. Това хвърля сянка върху лицето, върху облика на Европейския парламент народите на Европа, народите на Унгария не биха желали важни въпроси за върховенството на закона и правата на човека да се превръщат в поредна възможност за е, отправене на насрещни нападки в парламент. Тези отношения са отношения между съответната държава, на членка и Европейската комисия, както и следва. Въпросът бе обсъден в е, Комисията на Европейския парламент по е, правосъдието и правните въпроси, но се питам защо сме днес тук, с тази зала, защо се провежда този дебат. Това е дебат, господин председател, който не е от полза за никого. Господин Кръкоп. Реплика към вас, господин Киркоп. Един кратък въпрос, господин Киркоп. Вие бихте ли искали министър-председателя на вашата страна да каже, е, че гради нелиберална демокрация е, в е, вашата страна? Вие бихте ли се съгласили с него? края на краищата, господине, това е, е въпрос, е, по който аз следва да взема решение, както и моите съграждани са избиратели. Така както по въпросът случая трябва да се произнесат гражданите на Унгария, а те се произнесоха с достатъчна категоричност за лидера, който ги управлява. Благодаря. От името на либералните демократи, колегата Инфел. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря. Добре дошъл е тук господин Орбан, но а, не искам да го разочаровам, като говоря прекалено много за него, защото този дебат не е дебат за него. Това, че съвета няма изявление по този въпрос, показва неговият морален банкрут, че съвета е напълно а, откъснат от реалността. Да, колеги, можем да дебатираме смъртно наказание и този дебат е много кратък. Ние го отхвърляме изцяло. Смъртно наказание няма място в Европа, няма място в Египет, няма място където и е да било по света. Край на дебата. Но смъртно наказание е, така отклонява вниманието ни от много по-важен въпрос. Това е въпросникът допитване за емиграцията. И какво комисията всъщност прави? Комисията направила ли е правен анализ на съвместността, съвместимостта на този въпросник с хартата за основните права и политиката за обежище и иммиграция на Европейския съюз. Комисията трябва да действа и аз съм съгласна с вашите критични думи, но очаквам повече от вас. Колкото до ЕНП, Слушай, господин Вебер, за мен нещата са кристално ясни. НЕП седят твърдо зад министър-председателят Орбан и неговата политика. Добре е, че сега поне знаеме къде се намира в политическият спектър НЕП. Алде пък отхвърля политиката на господин Орбан и неговото правителство. Положението в Унгария само подчертава спешната нужда от механизъм за мониторинг на състоянието на демокрацията и основните права в Европа. Необходим ни е механизъм, за да попълним празнотите от една страна правните инструменти, с които разполагаме и атомната а, а, альтернатива на член 7 в договора необходим е механизъм за налагане на спазването на основните права. Знам, господин Тимерман, че ви заявихте, че основните права и върховенството на закона не могат да бъдат измервани. Но аз мисля, че те могат да бъдат измервани. Мисля, че можем да разработим предложения за подобен механизъм и съ... надявам се, че комисията ще бъде на моя страна за защита на основните права, в които всички вярваме. Е бъдещата шефка е. Госпожо Интфелд, голяма изненада. Колегата Елерич иска да ви пита нещо. Заповядайте. Това е първата реплика, която задавам тази седмица. Заинтересуваме вашето цялостно отхвърляне на смъртното наказание. Това значи, че не вие не вярвате в пълната демокрация, защото ако парламентът гласува и такава е волята на народите да бъде възстановено смъртно наказание, то все пак трябва, не трябва да бъде възстановено според вас, така ли? Отговор. Съвсем е ясно. Която и страна в Европейския съюз гласува за възстановяване на смъртно наказание, тази страна не може да бъде членка на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. За пореден път обсъждам положението в Унгария е, чуваме все същите думи в е, пленарната зала и отново господин Орбан ще ни каже, че и други в Европейския съюз нарушават правата на човека, независимо от политическата си принадлежност. И е прав. Навсякъде в Европейския е, съюз правителствата кокетират с популизма. И това не е разделителна черта между десница и левица. Унгария обаче изпада в крайности. От миналия месец октомври, когато проведохме поредния дебат, Amnesty International напомня, че неправителствените организации са подложени на безпредседентно преследване. И тук става въпрос за ромите, за ЛГБТИ, за, за кого ли не в Унгария. Е, разпространява се знаменитият въпросник, който прави връзка, обвързва миграцията с тероризма. Говори се за смъртното наказание. На 8 май тази година господин Орбан заявява, че връщането на смъртното наказание би следвало да стане отново национална прерогатива. И ако реда в страната не може да се поддържа без смъртно наказание, то трябва да бъде налаган седми е, член, е, е, за съжаление обаче, дори самия седми член е неприложим и той не би могъл да има разобещаващо действие. Трябва да действаме и не просто в Унгария. В противен случай, какъв смисъл ще има вторият пък член от нашия договор? От името на зелените, председателката Хармс. Благодаря, господин председател. Беше казано почти всичко по въпроса за ужаса, в който настръхна Европейския съюз след последните новини от Унгария. Трябва да ви кажа, че първо не повярвах на ушите си е, следейки дискусията за смъртното наказание в Унгария, се питах, възможно ли е днес, през 2015 година, европейски правителствен ръководител да е склонен да въведе отново смъртното заседание. Бих му задала най-сериозно този въпрос, защото това би било краят на членството в Европейския съюз на тази държавата. Втората ми тема е свързана с въпросника, свързан с политиката за обежище така, езика, на който е написан този въпросник, стилът, на който е написан, съвсем не отговаря на стремеж към решаване на проблема. Напротив, това е подстрекателство на нацията, а не решава проблема. Някога в Германия се говореше за контаминиране на почвата в такива случаи. Тук става въпрос за основни ценности на Европейския съюз и вие сте ги загърбили. Тук не говорим само за Виктор Орбан и Унгария, говорим и за нас. Какво означава за нас, когато в някои държави членки има дистанциране от основни ценности? Все пак членството в Европейския съюз означава ангажимент за спазване на тези ценности и за зачитане на основните права, за които сме се договорили. Не може да говорим сериозно, че проектът Европейски съюз може да функционира без пълно зачитане на тези права. Политиката на интересите, политиката в която економиката е на преден план и доминират националистическите течения, би довела според мен до края на Европейския съюз и то много скоро. Според мен е важно Европейският съюз да не се дърпа, да не замита нещата под килима като латвийското председателство, а да назовава въпросите, за която и държава е, членка, не само за Унгария, например за е, свободата на словото. Тогава ставаше добре, само за Унгария. Помните доклада Тамаши. Трябва да обсъждаме какво ни е необходимо извън тежките ни интереси в економиката, какво ни е необходимо да направим за това да се спазват ценностите, които ние сме наложили и които обозначават края на варварска Европа. Какво можем да направим, за да гарантираме на своите граждани спазването на тези ценности? Напоследък говорихме за правото на демонстрации в Испания. Първата ми асоциация беше полицейска държава. Председателят прекъсва госпожа Хармс. Сломе... Благодаря, госпожо Хармс, казва председателят. Вие пресрочихте времето си. Имате колега, който иска да ви зададе въпрос, господин Нодибевски. Благодаря, господин председател. Да питам госпожа Хармс, която каза такива красиви неща за ценностите по повод на иммиграцията. Защото тук в тази зала не се носят такива страстни думи за ставащото в Германия. Знаем, че през последните месеци е, домовете на иммигранти е, са е, опожарени. В много германски градове се провеждат протестни демонстрации. Знаем какво е положението в Германия. Знаем до каква степен е нетолерантно отношението към иммигрантите в Германия. Не знам, тук някой би ли желал да обсъжда положението в Германия или Франция, така както се наема да обсъжда положението в Унгария. Ако следите дискусията в Германия, сигурно сте разбрали, че това е много важна тема, която се обсъждат и че тези престъпления, които се случват, се преследват от закона и че същевременно в момента Германия провежда офанзивна политика на обежище, подкрепя идеята за разпределение на квотите, макар че аз мисля, че със закъснение го прави, както и да е. Позволете ми да кажа, Ево... Председателят прекъсва в правилника не се предвижда да продължите времето си за изказване. Сега от името на ФДД госпожа Ферара. Грация, президенте. Метере ла пена ди морте ин адженда. agenda. ке che стати либерали соно дис... Е, искам и аз да кажа нещо за смъртното наказание. А, е, чухме последните твърдения на господин е, премьер-министъра Орбан. Не е необходимо да си напъваме въображението, за да видим колко, колко много се ограничават съдилищата, колко много се ограничава пресата и дори Конституционният съд не може да си изпълнява ролята. Много добре виждаме каква е политиката на господин Орбан по отношение на иммигрантите. Все пак основните права са ДНК-то на Европейския съюз. Не бива да игнорираме е, това, което се случва в Унгария. Не бива да постъпваме, да си заравяме главите в пясъка. Комисията трябва да се погрижи за мониторинг на спазването на основните права във всички държави членки. Аз е, бях предложила създаването на механизъм, който предвижда по-сериозна защита срещу нарушаване на гражданските права. Да, Европейският съюз трябва да провежда по-твърда политика, за да може да се гарантира спазването на основните права в Европейския съюз, респективно в отделните му държави членки. Също така трябва да се спазва върховенството на закона и комисията да наблюдава дали това наистина е така. Едва тогава няма да има такива рискове, каквито са надвиснали над Унгария. Днес говорим за изявление на европейски министър-председател, не на кой да е човек, който се изказва просто за да се адаптира към популистките е, тенденции. Председателят, благодаря госпожо Ферара. Е, депутатът Заяр има въпрос към вас. Заповядайте, господин Заер. Köszönöm szépen, elnök ур. Е, egy nagyon rövid kérdésem Съвсем кратък въпрос искам да задам. Защо да шокира едно обществено допитване по важен въпрос за иммиграционната политика. Ние се допитваме широко до всички. Защо това буди възражение? Това, което шокира не е самото допитване. Това е демократичен инструмент, разбира се. Онова, което шокира е предметът на това допитване министър-председател на държава членка започва допитване до обществото, да, добре, за връщането на смъртно наказание. Това е ретроградно. Това е връщане към примитивното право на окото за око и зъба за зъб. Ето това шокира. Европейският съюз е общност на основните права и свободи. На този стожер се крепи самият той. Необвързаният депутат Балцо има думата. Благодаря, господин председател. Когато видях, че на дневен ред е положението в Унгария, се попитах защо. Защо аз като представител на, на Йобик от Унгария нямам сведения за каквито и да било събития, които да оправдаят включването на този въпрос на дневен ред. Сега се уверявам от чутото до тук, че Европейският парламент не зачита правото на изразяване на мнение. Защо всъщност да дебатираме имиграционната политика на една държава членка? Защо в една държава членка да не се води обществен дебат за който и да било въпрос? Защо да има забранени теми? за едно общество. Защо да се пречи на правителството на една държава да пита чрез нарочен въпросник своите граждани за това или това. Сега аз вероятно бих изхарчил този 1 милион за нещо по-добро, но така или иначе право на правителството е да води една или друга политика. След Лисабонския договор Европейският съюз се движи към все по-силна федерация, Фидес, като партия, членуваща в Европейска народна партия, се придържа към този политически курс. Освен това, е, за Унгария не веднъж се е казвало, че тя постига напредък, че, че има успехи. Е, и аз не виждам е, е, защо да се занимаваме с Унгария, когато далеч по-важен въпрос е териториалната цялост на Украина. Господин Балцо, има въпрос на депутата Миоти към вас. Съгласен ли сте да отговорите? Благодаря, господин Балцо. У вас е, има един бивш член на парламента, Дьорд Гюла, съжалявам ако неправилно произнасям името му, той е член на вашата партия и е заплашил с физическо насилие един млад политически активист, просто защото той е хомосексуален. От е, е, месеци наред вече той живее под смъртна заплаха. Има страница в интернет, в която е обявена награда от 10 000 евро за залавянето му. как ще коментирате вие? Е, действията на този ваш колега. Любопитно министър председателят Орбан пък какво ще ни каже. Господин Балцо, да отговори. Е, казвате че Йобик, е, политическата партия в Унгария, е отправила заплахи срещу е, хомосексуалните. А, вие твърдите това, аз се запознах с въпроса, нищо такова не е ставало. Не знам вие откъде черпите информацията си, но Йобик Унгария никога не е заплашвала когато и да било е, по този повод и по такъв начин. Може да сме казали, че откритата пропаганда на хомосексуалността не е нещо, което ни допада, но никого не сме заплашвали когото и да било. Сега ще дам думата на премьер-министра Орба, но нека преди това да поясня нещо. Това беше първият кръг от изказвания, в който допуснах множество въпроси допълнителни. На втория рунд няма да бъде така, за да можем да проведем и спонтанните изказвания, без да закъснеем безкрайно. Сега господин Орбан има думата. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, додох тук днес, защото обсъждате положението в Унгария, моята страна. Винаги е било удоволствие а, и чест е за нас това, че обсъждате положението в Унгария, но аз трябва да говоря от името на моята страна и моя народ. Унгарците решиха с референдум да се присъединят към Европейския съюз и ние сме горди от това решение да станем член на Европейския съюз. Днес сме тук, защото ми изглежда логично това, че Европа се интересува от това, как ние постигнахме толкова много в Унгария през последните няколко години. Бяхме 21 от 28 страни по ръст на БВП, сега сме на второ място по ръста на БВП. Намалихме държавния дълг до 75% от БВП. Успяхме да намалим безработицата от 11 на 7% и се надяваме в скоро време да имаме пълна заетост. Но, дами и господа, не това вие искате да обсъждате. Както разбирам, вие искате да обсъждате положението в Унгария и то да говорите по политически въпроси, като например емиграцията. Колкото до политическите въпроси, мога да ви осведомя, уведомя, че Унгария е страна членка, която много пъти е обследвана е, за това дали при нас е, съществува върховенство на закона. Емиграцията, върховенство на закона, това са въпроси, които вълнуват е, всички ни. Защото от това как отговорим на тези въпроси, зависи такъв Европейски съюз ще завещаем на нашите деца. Какво е място на Унгария във всичко това? Унгарците говорят откровенно по трудните въпроси. А, не шикалкавим, ние сме откровени хора, или говорим откровенно, или не говорим изобщо. Така говорим и за смъртното наказание, така говорим и за емиграцията. Ние не смятаме, че политическата коректност а, а, не носи нещо, кой знае какво. Дами и господа, ние искаме да говорим откровенно за фактът, че ние, унгарците, искаме Европа да бъде континент на европейците и искаме Унгария да принадлежи на унгарците. Смятам, че всичко това е напълно съвместимо с европейските принципи и с идеите на отците основатели на Европейския съюз. Същото се отнася и за свободното движение на хора, свободното движение на стоки и емиграция из, от страни извън страните Европейски съюз. Трябва да правим разлика между иммигранти, така наречените економически иммигранти и бежанци. Економическите иммигранти просто идват, защото търсят по-добър живот. А, господин Тимерманс в Унгария, за жалост, не можем да намерим място за всички тези емигранти, трябва да си го кажем откровенно. И за това емиграцията е въпрос, който ние обсъждаме. И Унгария, и Европейският съюз имат всички основания да обсъждат въпроса за економическите емигранти. Обеден съм, дами и господа, че предложението на Европейската комисия, което е пред нас, е а, граничи с лудост. Лудост е да се каже, няма такъв проблем, дайте да отворим вратите на Европа за всички. Защото емиграцията е огромно предизвикателство. От 2010 насам има трикратно увеличаване на броя на емигрантите в Европа. За кратко време това увеличение е 20-кратно. И трябва да говорим за това открито. Трябва да помислим за преразглеждане на сегашните правила, на сегашните споразумения, така че страните членки да имат право да защитават собствените си граници. Това е единственото прагматично и жизнеспособно решение, според мен. Не може да пуснем, да пуснем всички емигранти в Европа или пък да се измислим някакви изкуствени квоти за това по колко емигранти на страна трябва да се бъдат приети. Квотите само ще е, поощрят е, повече емигранти, ще поощрят е, трафикантите на хора. Е, все едно казваме на хората, да, опитайте се да прекусите е, с цената на всичко Средиземно море за да дойдете при нас. Е, трябва да се обсъждат тези въпроси на национално равнище и вместо система на квоти трябва всяка страна да реши за себе си. И Унгария също трябва да реши иска ли мигранти или не иска да приеме. Ние имаме е, е, християнско управление и истинските бежанци сме готови да приемем но не онези, които не са всъщност е, бежанци, които всъщност само търсят по-добър живот. Незаконното прекосяване на границите е престъпление. Унгария трябва да защитава границите си и трябва да е, защитава върховетото на закона. Ние не можем да бъдем дестинация за незаконни емигранти. Някои страни мислят друго, че те искат да приемат емигранти, уважаваме тяхното решение. И за това започнахме тази консултация по въпроса на емиграцията. Мисля, че е честно да се обърнем към гражданите, да ги попитаме какво мислят по тези въпроси. Някой тук говори за публичната консултация по отношение на смъртното наказание. Има тук някакво недоразумение. Няма подобни публични консултации в Унгария. Не се провеждат такива. Унгария не е подписала никакво споразумение обаче за това какво може и какво не може да говорим. Аз не съм подписвала никакво споразумение за това, за какво може да се допитваме е, до народа. Няма подобно споразумение. Договорът за присъединяването на Унгария към Европейския съюз, той не съдържа никакви изисквания за това как, за какво може да се разговаря и за какво не може. Мисля, че всеки, който се опитва да ни каже за какво ние, унгарците, можем да говорим, всъщност нарушава договорът на Европейския съюз. Ако погледнем а, а, броя на а, исканията за обежище и как се отнасят те към а, броя на населението и БВП, не, не може да се сравняваме с Швеция. Мисля, че Европейският съюз не обръща достатъчно внимание на Западните Балкани и събитията там. Имаме в, в, в 3000 а, такива а, искания, а, няколко хиляди подадени от косовари. Необходимо е да се помисли за онези, които стават емигранти от Западните Балкани. Трябва да помогнем на тези страни. И това е много труден проблем. Колкото до смъртното наказание. Не може да си заравяме главите в пясъка, като штрауси. Не, не значи, че не може да говорим за този въпрос. Не става дума за смъртно наказание, става дума за свободата на изразяване, свободата на мисълта. Трябва да говорим за смъртното наказание, но разбира се, всеки промени трябва да отговарят на конституционните изисквания в, в, на Унгарската конституция и на европейското законодателство. Не всичко е, с, с, за което става дума, са скрижали и, и с е, гравирани върху камъка. Това са правила, измислени от хората, могат да бъдат променени от хората. Това значи свобода, това значи демокрация. Дами и господа, разбира се, каквото мислите е ваше лично мнение. Може да сте комисар, философ, президент, министър-председател, но във всички случаи оставате един гражданин това, което мислите, не е някаква божествена истина, това е ваше собствено мнение. Ние ще продължим да се борим за основните права, европейски права, за свободата на изявите и свободата на мисълта. Благодаря. Със сигурност няма Божи заповеди записани в договорите на Европейския съюз. Тук сте прав, но знам една Божа заповед. Тя се казва, тя е, гласи не убивай. Господин Гонзалес Понс от името на НП. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги някои от политическите групи в парламента изявиха желание да разговаряме за Унгария. Ние нямаме нищо против. Но по политически причини не можем да стигматизираме която и да било държава членка. Смъртното наказание е нещо, което никога повече не бива да бъде обсъждано. Нещата са решени, нещата са ясни в духа на демокрацията и зачитането на основните права на човека. Това е вредно минало, което всички европейци са преодоляли и нямаме никакви съмнения относно това, че Унгария ще спазва хартата за основните права на човека и няма и да помисли за въвеждане на смъртно наказание. Благодаря на господин Орбан, че отдели време, че говори през този, пред този парламент и изложи своите позиции. Дами и господа, иммиграцията е много сложен проблем и ние политиците политиците трябва да се отнасяме много предпазливо към него. Всички сме против расизма и ксенофобията всички сме и срещу размахването на пръст от Брюксел. Унгария не е единствената европейска страна, където се разрастват расизмът и ксенофобията. Това е белег на цяла Европа. Евроскептицизма не расте само в Унгария, расте и във всички наши страни. Грешка е да смятаме, че този европейски проблем е само унгарски проблем. Политическите речи срещу емиграцията и срещу Брюксел Брюксел се чуват и в Испания, и в Португалия, и в Англия, и къде ли не още. Не можем да сочим с пръст Унгария. Става дума за наша обща вина, защото не успяваме да наложим европейския проект и европейските ценности за всички. Този парламент не е място за издаване на присъди на над тази или онази държава членка. Не бива да допускаме тази грешка. Благодаря, господин Гонзалес. От името на СИД, господин Нидер Нидермюлер. Благодаря ви, госпожи и господа. Вероятно ще ви се стори странно, но аз не съм доволен от това, че европейс... е, унгарският министр председател е тук в Европейския парламент, защото винаги, когато а, е, е, той а, е, идва тук, а, говорим за недостойната политика на нашето правителство и за сянката, която тази политика хвърля върху цялата Унгария. Мистер председателя обрисува една Унгария, една ксенофобска е, Унгария. Но аз ви уверявам, че моята страна, моята Унгария не е такава. А сегашното правителство а, е, а, е, непрекъснато погазва основните принципи на Европейския съюз. Тази нелиберална демокрация, която се проповядва, тази а, авторитарна е, партийна е, система. Е, нашият министър-председател хули демокрацията. Няма солидарност у нас. Няма в Унгария гражданско чувство. Гражданите биват въвеждани в заблуждение. Подклажда се крайни екстремистски настроения на, ненави. ненавист. Защо? Защото правителството разчита на крайната десница за подкрепа, понеже собствените избиратели е, вече я напускат. Европейският съюз обаче не може да подкрепи такава политика. И трябва ясно да, да кажем, че не Унгария тук е, е, е поставена на, на позор, а политиката на сегашното нейно управление. Благодаря ви, господин Идармир. От името на либералите председателят господин Ферховщад. Господин председател, аз първо исках да чуя господин Орбан преди да се намеся в дебата, но ето на сега чу го и а, какво прави той тук? Той говори във все същия провокационен тон, в който се изказва през последния месец, както у дома, така и, и в чужбина. Нелиберална държава, първа провокация и така нататък. На, в разгара на кризата в отношенията а, с и за Украина, а, сключване на сделка с господин Путин, втора провокация а, смъртно наказание. Трета провокация. Не, вие разбира се няма нужда да промените мнението си, господин Орбан. На 1 май, на 1 май по Общественото радио в Унгария вие заявявате, че желаете всяка държава членка да може сама да реши дали да въведе отново смъртно наказание или не. Тоест, че въпросът не бил европейска прерогатива, сега казвате същото. Трябва да ви разочаровам. Въпросът за смъртно наказание не е въпрос на държавен национален суверенитет, той е въпрос, който е прерогатива на Европейския съюз, на цялата европейска цивилизация. И най-сетне, е, отново, отново, поредната провокация. Какво ни казвате тук? Ние е, правим едно а, е, национално допитване за, за миграцията. Това ли вие наричате национално допитване? Човек трябва да прочете, трябва да види какви въпроси се задават в хода на, таз, на това допитване. Седми въпрос подкрепяте ли унгарското правителство да въведе по-строга а, уредба на иммиграцията, за разлика от политиката, която налага Брюксел. Значи Брюксел е виновен, видите ли, за миграцията. И още нещо, което просто не е завярване. Въпросът за миграцията се управлява зле от Брюксел. Смятате ли, че това има връзка с ръста на тероризма? Значи какво? Брюксел, политиката на Брюксел не е виновна за това, че е, е, тероризмът е, се вихри? Това са риторични, подвеждащи въпроси. Отговорът на тези въпроси вече се съдържа в самите тях. И най-сетне, вижте, помислете, като посягате на мигрантите, помислете за многото, множеството унгарски бежанци, които напуснаха Унгария а, заради репресиите през 1956 година. Спомнете си как, как те бяха посрещнати с отворени обятия от другите европейски народи. От името на зелените госпожа Саргентини. Е, един момент, госпожо Саргентини. Преди да направим този кръг от изказвания, казах, че няма да допусна сини карти. Може би сте отсъствали тогава. Господин председател, А, думите могат да нараняват като куршуми, знаете. Ние всички сме политици, боравим с думи. Това, което е казал господин Орбан, и което каза и тук, наистина просвистя като куршуми. Не искам да прикриваме нещата с, с красиви думи. Но когато превръщаме думите в куршуми, трябва да се реагира и то не е вербално, а, а чрез действия. Точно това е опасността. Не можем да си играем с темата а, смъртно наказание, с някакъв си референдум за него. Това, което казахте за плановете на комисията, че не бива да отваряме шлюзовете Какви са тези изрази? Който употребява такива изрази, просто провокира реакции и то агресивни реакции. Това е безотговорно, ако сте министър-председател. Господин Майер, не обвързан. Благодаря, господин председател. Господин председател, ако искате да правите политически декларации, влезте, слезте в пленарната зала, не ги правете отгоре. Но не сега по същество за нас. Забраната на смъртното наказание е извън всяко съмнение. Но за какво говорим днес тук? Нека да си спомним. Говорим за нещо, което не се състои, което никой не смята да извършва. Не е ли истерична тази реакция преди всичко от лявата страна на залата? също на вас, вас от лявата страна ви интересува нещо съвсем друго. Не ви е приятно, че в Унгария има едно дясно правителство. Ето това е скандала, ако питате мен. Не за първи път по отношение на Унгария се говори за тези неща. Има стремеж към вмешателство в една суверенна държава. Аз съм австриец. Имам лош опит с такова вмешателство. И мога да ви кажа най-убедено, откажете се. Ако някъде ще се месите, месете се при своя другар Ципрас в Гърция. Той има нужда. Благодаря. От името на ЕНП господин Заер.

Не чухте ли какво каза господин Орбан, че ние сме християн-демократи и вратите ни са отворени за бежанци? Вие като че ли не искате да чуете това изявление? Споменахте, господин Ферховщад, бежанците през 56-та година. Какво общо имате с този дебат? Вие, господин Ферховщад, като демократ, Говорите за начина по който са формулирани въпросите във въпросника. Поставят на който и да е унгарски граждани. Например, на това ли да имаме по-строги правила за едно или за друго? Защо това да е не, е демократично? Но вие не искате да го чуете, не искате да чуете и отговора на подобен въпрос. Затова казвам, че това е като прилича на разговор между глухи. Разбирам, че вие, бивши колониални сили, се отнасяте съвсем различно от иммигрантите, които идват в метрополията. Обаче Унгария не е бивша колониална сила. Ние не сме във вашето положение. Ние не знаем какво значи хиляди хора да дойдат на границата ти и не може да решите дали те са истински бежанци или са просто економически емигранти. Унгария е втората след Швеция в Европейския съюз по брой на молби подадени за убежище. Искаме да използваме нашият опит в европейското законодателство. Какво лошо има в това? Виждам, че клатите глава. С, с какво не сте съгласен от това, което казах? Преди 20-30 години Европейският съюз взе грешни решения по отношение на иммиграцията. Не искаме да правим същата грешка. Нашата култура, нашите традиции са различни. Искаме да бъдем по-внимателни, за да предотвратим разразяването на ксенофобия. И за това трябва да създадем условия за мирно съвместно съществуване на европейските народи. Сега господин Вайнахат от СНД. Господин председател, господин министър председател, човек почти остава а, с впечатлението, че сте а, правили такива спорни изказвания, само и само за да ви викнат в Европейския парламент. А, и дошъл не е дошъл, отричате, че сте го казали. Просто сте майстор на а, еквилибристиката с думи. Но този парламент не е театър. Не може така. Какво е отношението ви към Европейския съюз? А, какво правите, за да се преборите с ужасяващата корупция в страната си? Как ще обясните високия брой на унгарците, които търсят работа в чужбина. Как смятате да допринесете за помирение във вашата страна? Задаваме ви всичките тези въпроси, защото сме приятели на е, Унгария и защото ценим историческия принос на унгарците за свободата на всички европейци. От е, името на либералите, господин Мишел. Благодаря, господин председател, господин Тимерманс, господин Орбан, казвате, че вие сте човек откровен, толкова по-добре и аз ще говоря откровено с вас. Господин Орбан, вие въвличате страната си по наклонната плоскост на антидемократичността, напълно несъвместима с традициите и ценностите на Европа. Е, е, гласа на мнозинството е, е предпоставка, условие за демокрация, необходимо условие, но никога не и достатъчно. Вие фактически водите страната към тирания на мнозинството. Да, мнозинство имате, но това мнозинство всъщност иска да сложи намордник на малцинството смъртно наказание, манипулативния е, е, въпросник, който разпространявате, е, е целяща е, да е, даде легитимност на едни неприемливи е, е, действия. Всичко това в разре с духа и буквата на нашия договор. По един а, е, крайно а, е, демагогски начин вие поставяте под въпрос правовата държава, криминализирате иммигрантите, хората без жилище, а, вие проповядвате а, нетолерантност вие сте аполог на тоталитарния режим, потъпквате свободата на печата и словото, независимостта на съдебната система. Вие практикувате сплашване на независимите гласове, които ви се противопоставят. Вие без каквито и да било задръжки посягате на правовата е, държава, на е, демократичните ценности на Европа. И ръководите един народ с славна история, страдал е, години, продължение на десетили от тоталитаризма. Председателят прекъсва оратора. И по този начин а, а, унижавате традиционни демократични институции, а, за да обслужите своята собствена суета. Госпожа Луначек от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин министър председател две неща. Първо, тук не става въпрос за дясно срещу ляво. Става въпрос за основни права и свободи, за основните ценности на Европейския съюз. И не, няма значение кой към какво политическо семейство се числи. Като зелени, ние критикуваме собственото си правителство, така че тук не става въпрос за, за ляво и дясно. Бих искал да засегна въпрос за този въпросник за иммиграцията, който вие, господин Орбан, адресирате към своите граждани и по този начин проповядвате предразсъдъци и, и ксенофобия. Вие, господин, прочим, господин Вебър ви похвали за добрите економически резултати на Унгария. Но тогава защо 500 хиляди души са напуснали вашата страна през последните няколко години, търсики работа, защо не, и по-добър живот в други държави членки? Два пъти повече от броя на онези, които избягаха в качеството поточът на беженци от диктатурата през 56-та година. Защо възпрепятствате хора, студенти да, да напуснат страната? Е, е, ви е, принуждавате ги да, да платят таксите си за обучение, преди да ги пуснете да, да напуснат Унгария. Не би ли следвало да отправите въпросни към вашите граждани, да ги питате как да задържите съгражданите си в, в страната, вместо да възпрепятствате други да влязат в нея. Сега. Колегата Шагор има думата от е, НБ. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че при всички положения е много важно от гледна точка на общите е, европейски ценности да уважаваме общите правила и принципи. Същевременно е важно една от е, най-старите ценности на Европа да не се загуби. Е, Европейският съюз е, буди завист във всички краища на света за това, че обсъжда въпросите на основата на обективни факти за това, че по пътя на убеждението се опитваме да наложим нашите ценности. И аз мятам, че именно тази наша обща ценност, този общ принцип трябва да бъде запазен. Е, много по-важно е да е, обсъждаме е, въпросите, вместо да водим политически битки и да поставяме е, на е, е, така, под обстрел различни правителства и страни. Когато водихме разискванията за Румъния, госпожа Луначек не говори толкова за липсата на справедливост, нито говорихме за декретите на Бедеш, тъй като ставаше дума за социалистически правителства. А сега, от името на социал-демократите, господин Ойхелови. Благодаря, господин председател. Господин министър председател аз съм унгарец и социал-демократ. За това искам ясно да подчертая, че Унгария, така както описана от правителството на Орбан не е истинската Унгария. Това е позор. Унгария има по-различен облик, колеги. Унгарският министр-председател не се вълнува толкова за смъртното наказание а, или за национални консулта... консултации. Той говори за 10 милиарда годишно, които подкрепят една система в страната, която се използва, за да се заблуди населението на Унгария. Така че, министър-председател, не говорете от мое име, от името на стотиците хиляди унгарци, които са напуснали страната и онези, които ми изпратиха въпросника и ми казаха да го скъсам тук в пленарна зала, тъй като това е една провокация. Благодаря ви. От групата АЛДЕ, госпожа Викстром. Благодаря, господин председател. Колко ще продължава правителството на господин Орбан да шокира Европа вълна след вълна с дискриминационната си политика, която ни кара днес да обсъждаме въпроса. Господин Орбан, доставя ли ви удоволствие е, това разискване, което опира до ценностите ни, прави ли ви удоволствие? Радва ли ви? Разпространявате анкети е, сред населението. Това е чисто и просто провокация. Трябва да ви уверя, че тук е, в Европейския парламент сме мнозина онези, които сме готови е, да защитим основните права. Дори и вие, господин Орбан, да правите каквото е, искате за това Шандор Марой, искам да цитирам, един велик унгарски писател, да беше жив днес, щеше ще да бъде цензуриран от вас защото той е силен морален пример. Той говори за основните права и ценности. Господин Марой трябва да е пътеводната звезда за вас. Благодаря. Благодаря. Сега господин Явор от групата на Зелените. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök úr. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, вашите европейски партньори се опитват да ви извинят за това, че потъпквате европейските ценности. Вие повтаряте непрекъснато, че е, трябва да бъдете запазени и защитени от европейските партньори. Същевременно непрекъснато се превръщате все повече в човек, който заприличва на онези, които, от които очаквате защита. Вие се опитвате всъщност да отнемете избиратели от крайната десница. А всъщност е, е, основната характеристика на е, тези избиратели е нетърпимост към корупцията и те ще ви напуснат. Господин министър-председател, вие искахте да станете един голям държавник, но в момента сте символ на цинизма. Госпожа Гао ще говори от, тя е от ЕНП. Благодаря ви много беше вдигната синя карта. За съжаление, вие не допуснахте да се зададе въпроса. Имаше толкова много лъжи, неистини. Трябваше да им се реагира. Консултация за въвеждането на смъртното наказание. Това не е нещо, което се прави. Няма такава консултация. Господин Верховстат, що се отнася до беженците, ние ги приемаме, но правим разграничение между незаконни економически иммигранти и беженци, относно работните места, свободата на движение. Това е достижение на правото на Европейския съюз. Защо критикувате нашия министр-председател, след като хората се възползват от тази свобода на движение и възможност да работят на други места? Аз не разбирам защо ние съдите а, морално, госпожа Викстром. Вие считате, че сте над нас, така ли? И нещо друго. За иммиграцията. Има 20-кратно увеличение на броя на иммигрантите в страната. Това създава проблеми. Това е 20 пъти увеличение. И въпросът е, е как те виждат а, това, което са преживели и те можеха да попълнят въпросника. Всеки гражданин може да реши дали е съгласен или не според поставените въпроси. За нас това е демократичен подход да се получат отговори от хората. Вие казвате, че ние не поставяме тези въпроси в съответствие с това, което се прави по коридорите в Брюксел, но ние искаме да разберем какво мислят истинските хора на улицата. Стотици и хиляди унгарци изпратиха писмо. За съжаление, то не беше прочетено. Болшинството от унгарските граждани считат този дебат за ненужен. Господин Силва Перейра има думата. Министр Виктор Орбан, infelizmente não veio aqui prestar esclarecimentos e muito menos confirmar a sua. Да. За съжаление няма а, никакви уверения от страна на а, парламента във връзка с основните принципи. А, заложени в хартата за правата на човека. Парламентът би трябвало да се произнесе именно по тези демократични принципи и по правата на човека. Не е възможно в нашия парламент НП да защитава позицията на Унгария, която, както виждаме, дори е склонна да въведе отново смъртното наказание тези процеси трябва да се ограничават. Да, добре, парламентаристите и е, обществеността в, и политиците в Унгария е, могат да водят каквито желаят дискусии, е, но при всички положения Европейския парламент трябва да осъди всичко това, което противоречи на договорите и на европейските ценности. Госпожи и господа, преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Госпожа Петия. Много ви благодаря, господин председателю. Отстояването на човешките права и демократичните ценности е част и от унгарската конституция. Продължете, казва председателя. Очевидно имаше прекъсване е, в е, превода, но трябва да продължим. Отстояването на човешките ценности, защитата на човешкия живот е част от унгарската конституция. Длъжна съм да кажа, че моите ценности са различни казват някои. Но четейки изявленията на Орбан, аз не виждам нищо, в което го обвинявате. Тези, които не могат да го победят на избори, търсят друг начин. Господин Орбан защитава е, своя е, народ, никога не е нападал е, лицата, които търсят обежище и бежанците. Той просто поставя въпрос за необходимостта от европейска стратегия за иммиграцията. Мисля, че не бива да се боим от обществени дебати по важни теми. Мисля, че много премиери от социалистическите партии трябва да се получат. Една трета от гражданите искат референдум. Благодаря. Господин Зала иска думата. Благодаря ви, господин. Зала. Господин Цала има думата сега. Съм veľmi prekvapený в тези дискусии за, за становиска. Малко съм изненадан от е, начина по който протича дискусията. Е, ще напомня за думите на господин Бебер, който се опита всъщност е, да обоснове, така да се каже, недемократичните действия на господин Орбан с ситуацията в Унгария. По същия начин би трябвало да извиним тогава и всички нарушения на правата на човека в Китай. А това е просто абсурдно. Ние в е, целия Европейски съюз е, е, видяхме как господин Арбан злоупотребява с мнозинството в парламента, как се дестабилизира ситуацията от гледна точка на мълцинствата. По същия начин се злоупотребява с властта, както и господин Путин го прави в една от съседните на Европейския съюз държави. Очевидно, господин Орбан смята, че така ще може дълго да продължи да управлява. Окаже смерти, бо то е tylko претекст до атаков на Венгри. Ще пара рази... Аз, аз няма да говоря за смъртното наказание. Това не е причината за дискусията, която водим тук. Член втори беше цитиран, но не съвсем точно, защото първа алинея казва, че един от принципите на Европейския съюз е опазването на човешкия живот. И това се пренебрегва, поставя се под въпрос. Господин председателю, спомняте ли си, че когато бяха подписани римските договори, нямаше изобщо демократична европейска държава, която би толерирала убийството на неродени деца. Вие говорите за член 7 от договора за функциониране на Европейския съюз, но трябва, може би, да прилагате по-строго правилата спрямо себе си. Благодаря. Сега от групата АЛДЕ давам думата на госпожа Антон Дуа. Благодаря много, господин председател. Най-важните въпроси, на които трябва да отговорим, можем да видим в Шандор Марой и неговите произведения хуманист, антифашист, избягал от комунистическа Унгария в Съединените щати. Мисля, че той не би се примирил с днешна Унгария. Имиграционната политика да се свързва с някакви стъпки от Брюксел, с е, заплахата от тероризма е провокация. Пак се връщам към думите на Шандор Марой. Макар и преследван, той успява да намери защита другаде. В момента върви огромна манипулация от унгарските власти и това дълбоко ме тревожи. Според мен, европейските институции трябва да са честни пред себе си и да наричат нещата си истинските имена. Не правете това с Европа. Благодаря. Господин Марагал има думата.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 Става дума за а, сериозна заплаха за свободата на словото. В, в рамките на НП трябва да се помисли а, е, за позицията, а, е, която ще заеме партията, защото става дума за сериозни нарушения. А, е, и по отношение на опозицията, и по отношение на а, всяко мнение, което очевидно не съвпада с правителството. А, а, е, и по отношение на миграцията и мълцинствата. Е, НП би трябвало да се отнася към е, ситуацията в Унгария по същия начин, както и към всички нарушения на правата на човека в други краища на света. Ораторът бе прекъснат. Господин Ковал има думата. Благодаря. Струва ми се съвършено ясно, че е, Унгария е, е в фаза на отстъпление към автократизъм. Потиска се свободата е, на словото в медиите, има дискриминация. Говори се за повторно въвеждане на смъртното наказание. За какво говорим? За светата инквизиция или за лов на вещици? Това трябва да имаме предвид. Аз като а, италянец, е, доста млад, не мога да си а, представя а, смъртното наказание. А, като е, слушам изказванията е, на представителите на Йобик, на крайната е, десница, който е, обяви, че е, може да, е, да плати 10 000 долара, за да е, бъде да е, преследван е, и убит един младеж. Това за мен е недопустимо. И така, госпожи и господа, сега приключихме с процедурата. Привлечи вниманието на председателя. Приключихме и с разискванията. Господин Орбан, давам ви възможност да отговорите, ако желаете. Господин председател, Благодаря на всички. Благодаря на всички изказвания от е, Италия, от скандинавските страни, от Германия. Ще кажа следното. Никога не бих е, дръзнал да говоря така за вашите страни и за вашите е, народи. Не знае какво се случи, но нещо с превода не бе в ред. И така, отново вече имаме превод. Господин Орбан, имате думата. Господин председателю, уважаеми депутати от Европейския парламент, ние чухме френски, италиански, немски и други депутати, които се изказаха тук. Аз никога не бих се позволила да говоря за вашите страни, за вашите народи по такъв начин. Иначе нямаше да съм чист пред съвестта си. Има държавито, които са, са изпратили представители, които говорят против Унгария. Що се отнася до унгарските евродепутати, аз няма да отговоря на казаното от тях тук и сега, защото не бих искал да превръщам Европейския парламент в място, където се води междуунгарски дебат. За съжаление, унгарските евродепутати нападаха собствената си страна тук в тази пленарна зала и искат да не се дава подкрепа от тук нататък на Унгария, защото не я заслужавала. Вие говорихте за нелиберална демокрация. Аз не мога да навлизам в детайли, но искам да подчертая следното. Нелибералната или по-скоро либералната економика показа, че не действа. През 2008 избухна криза именно поради тази политика. Лади и господа, радвам се, че мнозина от вас са, чели Шандор Марой, но вие се опитвате да ни обясните при какви обстоятелства той е писал, откъде е вдъхновението му. Вие говорите за демокрацията и аз искам да ви кажа, че 6 е, пъти съм участвал в избори, три пъти съм загубил и три пъти съм спечелил, така че не можем да наричаме автократарна че на системата в страната ми е, е, е автократична. Аз разбирам вашата мотивация, Знае откъде тръгвате, защото либералите в е, Унгария бяха много важна партия. Те допринесоха за свалянето на комунистическия режим, но сега почти изчезнаха. Така че а, сега не са достатъчно представени тук, но не винете за това гласоподавателите в Унгария. Онези, които са против консултациите, които водим и въпросника, на тях искам да кажа следното. Председателя на групата на либералите счита, че не трябва да поставяме въпрос дали подкрепяте унгарското правителство, що се отнася до политиката на му в Брюксел, искате ли по-строги правила по отношение на иммиграцията. Това е същината на въпроса. Ние нямахме тези проблеми до неотдавна. Унгария имаше свое собствено национално законодателство. Ние приемахме беженци, те минаваха границата на Унгария, ние можехме да управляваме този процес, но Европейския съюз наложи на Унгария промяна на правината и това доведе до приток на економически иммигранти в Унгария. Ако принудите Унгария да сме, ако не бяхте принудили Унгария да смени правилата си, сега нямаше да сме изправени пред проблем. Аз нямам нищо против да се опитват различни способи, но защо да се използва за този опит моята страна, или поне да си извлечем полки от него. Ние ще водим дълъг дебата за смъртното наказание, за бежанците, за економическите мигранти. Дебатът ще е продължителен. Ние започнахме този дебат днес. Пътят ще е дълъг, но Европа направи първата си крачка. Благодаря ви. Ich gebe jetzt den Fraktionschefs in umgekehrter Reihenfolge. Моля председателите на политическите групи е, да вземат думата, но в обратния ред. Е, господин Орели. Благодаря. Е, зачитането на правата на човека, свободата на словото и на информацията, независимостта на съдебната власт са основни стълбове на държавното устройство във всяка от държавите членки. Предварително изискване за присъединяване към Европейския съюз е премахването на смъртното наказание там, където съществува. Да се говори на граждани на Европейския съюз за връщане на смъртното наказание фактически означава преразглеждане на хартата на основните права. Трябва да гледаме прагматично напред, не да се връщаме назад. Ясно е, че в Европа има ценности и основни теми, които не могат да бъдат поставени под съмнение. Благодаря. Благодаря, Борели. Фрау Благодаря. Борели, госпожа Хармс. Ние сме в края на тези разисквания и в крайна сметка гражданите на Унгария ще трябва да вземат решение е, за това дали ще последват идеите на господин Орбан или не. Мъничко съм се запознала с унгарската история и вярвам, че е, унгарските граждани знаят защо са е, взели решение в полза на е, свободата и принципите на Европейския съюз. а това са ценности, които всъщност противоречат на крайния национализъм. Ние всички знаем и в това отношение мога да се съглася с господин Вебер. А именно в този каталог от въпроси е, има нещо тревожно. Става дума за един език, който обижда, който насъсква, е, който използва е, средства на словото, които всъщност бяха присъщи за национал-социализма в моята страна. През 2015 година а, е, ние би трябвало да можем да се преборим с едно такова явление. И това а, е, въжи както за Унгария, така и за други страни, в които има подобни а, е, проблеми. Госпожа Цимер има думата сега. Господин Орбан, ще а, ви се противопоставя и то съвсем категорично. Никой от нас не критикува Унгария като страна. Никой от нас не критикува населението на е, Унгария като държава член на Европейския съюз. Това, което критикуваме, е, това е вашата личност, вашите действия, вашата игрички. Европейския парламент от отново, така да се каже, за вас е, е платформа. Е, вие използвате този дебат тук, за да се върнете във вашата страна и да кажете, ето, вижте как се противопоставих на онези, които се опитват да ме критикуват, които дръзват да го направят. Не, е, ние критикуваме само вас, не вашата страна, не вашите е, съграждани всичко онова, което е постигнато в Унгария, а, а също и в Европейския съюз, трябва да бъде съхранено за унгарските граждани. Ние не желаем да се задават въпроси на гражданите, които всъщност по никакъв друг начин не могат да бъдат окачествени, освен като чиста права цинизъм. Да. Ето, подобни неща отхвърляме категорично. Благодаря, господин Ферховстат. Uh, Аз трябва да се обърна към комисията да следи внимателно какво казва господин Орбан. Тук има проблеми, според мен, в отговорите, които той ни даде по време на този дебат. И да се отиде по-далече, да имаме демократично, пакт за демократично управление. Време е да се приключат е, тези дебати. Комисията трябва да направи предложение на съвета и на парламента как да се процедира. Не можем да продължаваме подобни дебати безкрайно. Вие не отговорихте на различните забележки, които бяха направени, свързани с въпросника, например, по отношение на тероризма. Господин Тимерманс отговаря, вие не отговорихте. Това, което казвате е, че няма либерали в Унгария. И как изобщо смеем да се намесваме в дебата какво е Фидес? Какво е Фидес? Това е студентска организация на либералната партия. Това е Фидес. Единствената причина, поради която се променихте, че загубихте изборите. Искате да се задържите на власт и станахте националист. Ние ще се борим за либералната идея в Унгария. Господин Киркоп има думата. Благодаря, господин председател. Аз отдавна съм в политиката. Две от нещата, в които винаги съм вярвал и продължавам да вярвам, е първо свободата на изразяване и второ свобода за онези, които живеят в държави като Унгария, да могат да вземат собствени решения за това какво искат да бъде правителството, което да ги управлява. Считам, че нищо тази вечер не е променил това мое мнение. Не ми харесва риториката, която чухме, особено от представителите на левицата. И в заключение бих искал да се позова на казаното от господин Штак току-що. Той каза, че е време да се приключи дебата за Унгария. Трябва ясно да кажа на господин Штата, че ние трябваше изобщо да не започваме този дебат. Питела. Господин Питела има думата. Благодаря, господин председателю. Господин Орбан, ние не казваме нищо лошо за Унгария и за унгарския народ. Вие твърдите това, но то не е вярно. Искаме е, да говорим за това, което прави правителството. Не искаме да налагаме нищо на никого. Ние искаме само да се зачитат е, основополагащите ценности в Европа. Мисля, че а, урбанизмът а, е, предизвиква една алергия от всички нас, но ние не искаме това. Искаме да обсъждаме демокрацията, не имиграцията е проблемът за демокрацията. Идеята за либералната или нелибералната демокрация, за смъртното наказание, са все теми, по които вие трябва да кажете на своите граждани, че искате нещо друго. А вие искате а, е, да излезе Унгария от Европейския съюз. Ние това не искаме. Господин Вебер, благодаря за тези разисквания. Благодаря ви за това, че имахме възможност да обменим мисли. Трябва да кажа, че е, левицата действително е, е, в някои от своите бележки критикува е, е, неща, които заслужават критика, но все пак малко попресилено бе това сравнение с езика на, на нацистите. Е, и колежката Цимер поиска да се приключи с дебата, но всъщност вашата политическа група поиска този дебат. Много малко говорихме в крайна сметка по същество за исканията на господин Орбан за миграцията в Европа. Една голяма част от всичко това, което в крайна сметка и ние обсъждаме тук и е, идеите не са чак толкова е, абсурдни, ние също ги споделяме до голяма степен. Е, в Европа може да се говори за всичко. Нека да се разберем за това. Но когато става дума за свобода на изказването, за свобода на словото, трябва да имаме предвид, че то се свързва и с е, отговорност. Чувството за отговорност съпровожда свободата на мнението и на словото. По същия начин, както в Библията е написано, че не бива да се убива. Не убивай, не лъжи и така нататък. Ето това са нашите ценности и ние ще продължим да ги защитаваме. Господин Тимерманс. Few... Благодаря ви, господин председател. Искам да кажа няколко неща относно това, което беше казано тук. Първо, разбира се, важно е да чуем за економическия успех на, успех на Унгария. Знае, че министър-председателя Орбан води отлично кампании, които водят до победи в изборите. И... Но трябва да имаме предвид, че нито економическия успех, нито демократичната победа не могат да се използват като условие да се каже, че от тук нататък не се налага да спазваме върховенството на закона в държавите членки. За мен беше интересно да чуя за успеха в изборите, успеха в економически план, но ние не говорим за това тук. Говорим за върховенство на закона. На второ място, този дебат, според мен, не се отнася до партийната политика. Някой може да иска да има такъв дебат, но за Европейската комисия това не е така. Групата АЛДЕ едва ли, може би ще се изненада, че квалифицират като лява политическа формация. На трето място аз съм за свободата на словото. Това е едно от една от основните ценности, на която държим, и господин Орбан се бореше за нея, когато беше в опозиция и се бореше срещу комунистическия режим. И действително той беше либерал на времето. Но тази свобода на словото се ограничава от върховенството на закона. Ако искате да кажете, искам да водя дебата за премахване на смъртното наказание, разбира се, че това е уместно. Но да имате предложение за премахване на смъртното наказание ще доведе до това, че ще има нарушаване на международни задължения. Министър-председателят беше съвсем ясен той каза, че никога не е имал намерение да се въвежда повторно смъртното наказание. Но ако не сте имали такова намерение, защо изобщо искате да има дебат? Какъв е смисъл от него? Това е нещо, разбира се, различно. Можем понякога да се задаваме и риторични въпроси. Finally, finally... И в заключение, ако имаме дебат, и аз приветствам министър-председателя Орбан, високо ценя че идва тук, е, че той отстоява своята позиция. Аз като демократ ценя това. Но аз би го уважавал още повече, ако предложенията на комисията не бяха представени като карикатурни, така както го направи господин Орбан днес. Къде в предложението на комисията има предложение за отвор... политика на отворените врати по отношение на миграцията. Кажете ми къде е записано, къде в предложенията на комисията по миграцията, които представихме, предлагаме да има а, свобода за всички економически мигранти да се настанят тук. Точно обратното. Ние искаме да имаме много по-строга политика. Хората, които нямат право на обежище, да се върнат там, откъдето са дошли. Това е част от предложенията, направени от Европейската комисия. Когато говорим за квотите, следва да имаме предвид, че става дума за много ограничени случаи, в сериозни кризи, в ситуации, при които огромен брой търсещи обежище постъпват в определена страна, например, както става сега от Сирия или от е- Еритрея. Знаем, че тези хора бягат от война, от конфликта. Идеята за квоти е само за много ограничен брой хора. И би би било полезно за дебата, ако не окарикатуряваме предложенията на Европейската комисия. Би било добре по-добре да информираме обществеността в Европа за това какви са намеренията ни. Действително трябва да направим нещо, за да не пуснем масово наплуване на хора тук в Европа, които нямат право на търсене на обежище. Ние трябва да им помогнем да останат в държавите по происход, в региона, откъдето са. И всичко това е част от предложенията на комисията. Аз наблегнах толкова много на този въпрос, защото читаме, че единственият път напред по въпросите на миграцията, да сме откровени за това какви са намеренията и плановете ни. За това аз се обръщам с дълбока молба към правителството на Унгария да не окарикатурява предложенията на Европейската комисия, защото ние споделяме същото виждане, що се отнася до нелегалната иммиграция но трябва да се спазват ценностите, които споделяме. Ценностите, господин министър-председателю, това са ценностите, за които вие се борихте като млад човек, който се противопоставяше на комунистическия режим. Това са ценностите, които отстояваме тук. Вие участвахте в дебата, защото знаете, че ние имаме право да говорим един с друг за тези ценности. Не можете да кажете, че не може да се обсъжда въпроса за вашата страна, защото това е част от нашите ценности да обръщаме внимание на ситуацията в съответните държави членки с пълно уважение към нея. не може да се твърди, че не може да се обсъжда ситуацията в дадена страна, само защото не сте неин гражданин. Има много а, трудни а, проблеми, свързани с беженците. Моята страна, а, Нидерландия, а, сега в страната има имена, които са свързани с а, успех в датското общество, които а, са имена на хора, които са избягали от а, комунистическия режим в Унгария след 56 година. И аз като холандец се радвам, че тези унгарски имена са сега част от имената, които се ползват с уважение в моята страна. През 56-та година хората знаеха, че унгарците, които бягат от Унгария, се нуждаят от подкрепа, нуждаят се от сърдечен прием. И именно такова общество искаме да имаме. Госпожа Калнина има думата. Благодаря, господин Шулц, господин Тимерманс, господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа. Искрено се надявам, че днешния обмен на мнения допринесе за това да се запознаем по-добре с позициите си. Чухме разнообразни мнения в хода на разискванията и както заявих още в самото начало – Европейския съюз е съюз на общи демократични ценности, които са еднакво задължителни за европейските институции и за държавите членки. Премахването на смъртното наказание във всички е, тях е само един от примерите. То е безусловно изискване за членство в Европейския съюз. Този принцип е прогласен и в договорите. Не можем а, да обсъждаме някаква промяна а, в това положение. Резултатите от разискванията, надявам се, ще доведат до препотвърждаване на този демократичен принцип. Свободата на словото е основна ценност, но има своите граници, защото екстремистските изказвания са забранени. Не чух някой тук в залата да изразява несъгласие с правото а, и свободата а, на изказванията и на словото, правото на справедлив съдебен процес а, са извън а, обхвата на нашите ценности. Но трябва да бъдем предпазливи, когато избираме средствата, с които отстояваме ценностите си, защото крайните действия могат да не доведат до желаните резултати. Според мен ще продължим разискванията, докато взаимно се убедим, макар и днес това да не стане. Госпожи и господа, както вече казах, аз говоря от името на председателството и за това от името на всички 28 държави членки трябва да заявя тази позиция и задачата ми е много трудна. Съветът не е обсъдил темата и за това аз съм много ограничена в избора на изразни средства но мога да ви уверя, че аз ще предам вашите становища на държавите членки и ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Госпожи и господа, приключихме с